Добро утро на всички. Искам да бъда по-щедър на първата част на нашето заседание, но вече е 9.15 и трябва да започнем. Първо искам да ви, ви попитам, надявам се, че имахте отлично вакансия, както и аз имах. И както казах, това е кратка сесия, защото до мар трябва с всичко да приключи. Между време на комисаря Дегухт предложи да се срещне с мен и с координаторите, за да направим план за до края на нашите заседания. Ние ще се срещам с него следващата седмица. Първа точка. А, няма да има среща на координаторите. А сега по дневния ред, приемаме дневния ред. Има няколко промени. Няма да се занимаваме с точка четвърта, няма тристранни преговори. Точка 15 от дневния ред също няма да бъде разглеждана, защото се, както знаете, преди известно време ние приехме споразумение, според което промените в регламента ще бъдат извеждани от съответните органи, предвидени в споразумението. Следователно член 218, 218 алинея 7 на договор за функционирането на Европейския съюз не предвижда съгласие за промените в регламента, така че точката може да бъде оттегляне. Има ли други възражения? Няма. Значи го приемаме. Протоколите от заседанието през юли ще бъдат, де, ще бъдат приети. Съобщението на председателя е, е обичайното. А, ние, е, нас ни предават, говорим на света. И сега е, позволете ми да ви привлека вниманието към някои новости. Доклада на комисията за протекционистичните мерки вече излезе. Много е важно. Трябва да го прочетем. Президента на Армения в Москва вчера съобщи желанието на Армения да влезе в съюз с Беларус, Русия, след като сключиха споразумение с нас. Не знам как ще стане това. За Узбекистан имам новини ще изпратим мисия за следващата реколта на памука. Това е добра новина. Ще видим какво е, още ще се направи във връзка с е, Москва. И на последно място, но не по значение, срещата на Г-20 в, в Санкт-Петербург има а, и а, някакви търговски инициативи. Да видим какво ще излезе от това важно съвещание. И сега по същество, първата ни тема е проекто становище за бюджета. Това е Нашия докладчик е Яник Жадо. Документа се отнася за гаранциите на, от Европейския съюз на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза. Яник Жадо ще обсъдим проекто становище. Първо давам думата на Яник Жада да представи проекто становището си. Имате думата. Благодаря, господин председател. Добре дошли на всички след вакансията. И сега по тази точка Всъщност е, тук не става дума за едно сложно досие или по което ние да имаме големи различия на становището. Е, става дума за един е, процес на работа, който е доста интензивен. Вие, колеги, сте получили първата редакция и се надяваме, че тя ще бъде преведена на всички езици. И също така искам да подчертая, че имаме много пунктове, по които имаме съгласие за работата, която се извършва от Европейската инвестиционна банка и аз мисля, че е, ще постигнем съгласие е, по качеството на рейтинга на ЕИБ ще бъде траен. Стремим се към 3 пъти 3А предвид на инвестициите в Европа, но дейностите на Европейската инвестиционна банка са организирани по а, географски райони, се търси постоянство на гледните точки, последователност и а, с, с член 21 на договора. Сега измененията, които ви предлагам, са свързани естествено с това, че е и Б няма капацитет да се намесва по микропроекти, свързани с малки предприятия, така че там се минава през някакъв посредник, но трябва да сме сигурни, че начина по който работят тези посредници ще бъде в съответствие с правомощията на ЕИБ и а, а, това да се отнася и за избора на проекти, ам, прозрачността и доброто използване на европейските пари. На втория тип изменения се отнасят за климата. Както знаете, е и Б изразходва 20% от кредита си за тематични а, аспекти. Ние искаме да засилим това, защитата на климата, особено проекти, които са поставени на карта. Ще цитирам два про два а, случая е Б дава заеми на Китай за фотоволтаици и други проекти, които са в услуга на китайците, но Китай прави дъмпинг по отношение на европейските предприятия. Тоест, всеки проект от, трябва да отговаря на интересите на европейската економика и трети тип изменение е свързан с съответствие нито на е, европейския договор. Знаете, че се работи с кредитните агенции, експортните е, е, агенции и а, по този начин ЕИБ много по-лесно може да отчита своите административни разходи, също така а, съответствието на нейната работа с целите на Европейския съюз. Също така тук става дума и за ефикасността на помощта и други проблеми, но ще ви оставя да а, коментирате. Вие знаете, а, че имате до следващата седмица срок за внасяне на измененията. Благодаря. се сянка, колегата Куташ. Добре дошли отново, колеги в парламента. Действително трябва да се създаде европейска гаранция за дейността на ЕИБА за следващата финансова рамка до 2020 година. В е, предложенията си Европейската комисия дава няколко опции за запазване на гаранциите в е, настоящия инвалид, но е, комисията, ако реши да приеме мандат, за да отчете съответните външна политика на Съюза, защото в края на кращата трябва да се отчитат целите на Съюза, това ще е добре. Благодаря на Яник за отричното становище което не само, че е, поддържа идеята за намаляване на емисии, но и е, въвежда в момента, дава предложение за въвеждане на прос... система за проследяване и прозрачност за по-голям ангажимент на местното ниво, за, за спазване на социалните права, човешките права и постигане на целите на хилядолетието. Мисля, че тези моменти от е, отразяват позицията на Европейския парламент, която ние нееднократно сме отразявали в годишните доклади за е Б. Аз е, съм имал удоволствието да бъда докладчик в сянка по тази тема. Измененията върват в същата посока, а именно, че застъпваме социални, човешки права, околна среда, прозрачност и яснота за действията на финансовите посредници също така и въпроса с юрисдикцията е поставен. Председателят, благодаря. Не виждам други докладчици в сянка. Някой иска ли да се изкаже? Заповядайте. Благодаря, господин председател. Аз като докладчик сянка определено искам да благодаря на докладчика за толкова конструктивното и балансираното му отношение към нашата работа. Няколко коментара имам, защото е, считам, че докладът като цяло върви в правилна посока. Искам да очертая обаче големия проблем, свързан с корупцията и злоупотребата със средства в тази област. И в такъв смисъл ние трябва да упражним натиск над Европейската инвестиционна банка да се опитаме да настояваме да имат повече отговорност, повече отчетност, когато решават подобни проблеми. Това са теми, които, по които имаме съгласие с партньорите от ЕИБ. но трябва малко повече да наложим този принцип. Този въпрос се дискутира в парламента. И в такъв смисъл е необходимо да се мисли за един независим механизъм за санкции и наказания. Така че хората, които работят по проектите в развиващите се страни, да могат е, да проверяват е, изискванията на банката за тези проекти, а европейските институции да имат по-добра възможност за комуникация за това как се развиват е, тези проекти в развиващите се страни. Смятам, че едно подобно предложение трябва да бъде прието. Председателят Благодаря. Представителят на комисията иска ли да коментира Генерална дирекция финанси? Е тук искате ли, господин Гайер? Благодаря. А, казвам името за... А, ако можете да дадете името си за протокола. Благодаря. Благодаря за интересната обмяна на мнения. Благодаря и на докладчикът е, за отношението му към е, досието и факта, че се отчита относителната спешност на тази тема. В първата половина на 2004 година изтичат съответните разпоредби, а ние ще трябва да можем да осигурим действията на ЕИБ извън Съюза и след тази дата. А сега да чуем и заинтересованата страна, т.е. представителят на ЕИБ. господин Александро Караня. Заповядайте, имате думата. Благодаря. Благодаря на докладчикът господин Жадо и на докладчиците в сянка за техните коментари. Приветстваме възможността да продължим диалога с парламента в, по съответните насоки на политиките в тази комисия. Това е изключително важно, защото в края на кращата нашите проекти съществуват главно в подкрепа на външната политика на Европейския съюз в определени области – в момента, в настоящата многогодишна финансова рамка, прилагаме същите решения за инвестиране на до 30 милиарда по проекти, които бяха договорени преди две години по същия начин, както бяха договорени пред присъединителните фондове. Сега в раздел 4 бяха направени е, намаления за следващата финансова рамка и сега сумата е 25 милиарда, т.е. намаленията за външната ни дейност е, в следващата многогодишна финансова рамка са около 20%. И е, това има особено отношение към е, районите, които работят по програмите за предприсъединителна помощ и, добро, и съседство. По отношение на качеството на нашите действия, от средносрочния преглед се прави определен опит да се сложи е, ударение върху резултатите, въздействията и имаме вече изготвена рамка за проектите за 2012 още. Ще ви дадем информация е, за това, защото сега за първ път ще направим оценка за потенциалния резултат и въздействие на нашите проекти на място. А, що се отнася до въвеждането на допълнителни изисквания по отношение на консултации или последващи оценки, ние Поддържаме контакти с нашите служби на място, за да можем да подобрим потока на информация и както докладчикът каза, основният акцент е, се слага е, върху е, действията по реагиране от, срещу последиците от кризата в Европа и за това малко по-съсредоточени сме върху дейността си в Европа. а дейността ни извън Европа по-скоро ще продължава без огромни промени. Що се отнася до климата, слагаме съществен акцент там. Има определена формулирана цел 25% и също така имаме система за оценка на парниковите газове, емисиите от парникови газове по нашите проекти. Ние сме водещи в това отношение сред финансовите институции и с удоволствие ще ви предоставим данните, когато е, ги имаме налични. Е, коментираше се Китай. Е, действително, там има, ние имаме програма за действие. Първата, тя не е нова, първата бе одобрена през 2007, след това имаше и следващ транш – Ставаше дума за подпомагане на Китай за инвестиции в възобновяеми проекти, енергийна ефективност и други проекти. И след е, неодавнашния проблем с Европейския съюз по соларните фотоволтичните панели, ние прекръснахме всякакви е, отпускания е, на средства по проекта за възобновяема енергия, включително слънчева енергия, защото в противен случай нямаше да бъдем последователни спрямо позицията на Европейския съюз. Така че тези проекти в това отношение са напълно прекратени. А, между другото, всеки проект на ЕИБА тук проектите с Китай всъщност не се покриват от настоящото решение. Те са по друга линия, но всичките ни проекти са обект на проверка от комисиите, дали отговарят на съответните е, цели и прерогативи. Ние ще посрещнем с е, радост всички ваши предложения и естествено ще продължим да провеждаме диалог с вас, за да можем да провеждаме решенията така, както те са приети. Благодаря. Имате ли коментари? Смятате ли, че е достатъчно задоволително обяснението? Да, да, да, благодаря. Това е докладчикът. Благодаря на колегите за изказванията. Смятам, че е, те ми помагат в е, доклада. Благодаря и на представителя на ИБА за поясненията, особено е, по отношение на Китай. бих е, предложил, господин председател, на следващата среща на нашата комисия, ако имаме повече време, да отделим една точка именно за проблемите с Китай и начина по който е, комисията се опита да ги е, разреши посредством да се коментират и споразуменията с китайските предприятия и така нататък. Имаше много, много шум по тази тема в общественото пространство и трябва да коментираме, да видим как е Европейската комисия защитава европейските интереси. С това приключваме дебата. На 11 септември е, в 6 часа след обед е крайният срок за подаване на изменения. И сега точка 6. Въпрос за устен отговор и предложение за резолюция за е, стоките, е, произвеждани в трудовите лагери Лаога и внасени в Европа. Сарта. Както знаете, това е регион в е, Китай. Нашите координати взеха е, решение да подготвят резолюция по този въпрос и тъй като до сега установяваме, че комисията не е била в състояние да ни обясни адекватно какъв би бил нейния отговор на този въпрос, разглеждаме този въпрос сега. Самата резолюция е раздадена само на английски язик, докато самия устен въпрос е преведен на съответните работни езици. Надявам се, че съвсем скоро и ще бъде подготвен и превода на резолюцията на всички езици. И така, Хелмут, Хелмут Шолт ще започне пръв като докладчик по въпросите свързани с Китай. Започваме нашия дебат относно резолюцията. НП Даниел Каспари, координатор, внесе а, също резолюция по темата. Така че сега в момента, тъй като той не е тук, ще дам думата му на господин Шоц. Um, um, благодаря. Надявам се, че всички сме съгласни, че това е много важна тема за всички нас. Трябва да разглеждаме този въпрос в общата рамка на политико-економическите взаимоотношения между държавите членки на Европейския съюз и Република Китай. Бих желал да добавя някои аспекти към проекта за текста, също така е, искам да започна с това, че съм напълно съгласен относно избрания подход след обмена на мнения е, по-рано в нашия парламент отново се обръщаме с е, подобен въпрос към комисията относно състоянието на нещата в трудовите лагери в Лаогай и последствията на този въпрос, е, свързани с е, политическите и економически взаимоотношения, които Европейския съюз и държавите членки поддържат с е, Китай. Сега, вчера, когато разглеждах текста на резолюцията, установих, че са отразени основните ни искания, а именно да се обърнем към китайското правителство с искане да ни запознае за състоянието на нещата в сегашния момент. В този смисъл аз подкрепям предложението, което се прави с тази резолюция, а именно да има и последващо обмен на позиции и становище по този въпрос и разбира се ще работя с господин Гаспари. Благодаря. Председателя. Благодаря ви. Документите е, са във вашите досиета. Сега давам думата на членове на комисията, докладчиците в Сянка, Бертоланге. Да, благодаря ви, господин председателю. Колеги. Ние съзнаваме същността на този проблем, който съществува от е, доста време на сем. Предишното ни обсъждане беше септември 2010 година. Не зная точно какъв ще бъде полит политическото измерение на проблема, който ние дискутираме по-настоящем Китай вече очевидно се сблъсква с конкретни проблеми по въпроса, свързан, например, с слънчевите панели. Но като цяло някои проблеми наистина ескалират. И ако подходим сериозно по всички тези проблеми, трябва да стигнем до решение – дали да не включим всички тези аспекти, когато е, почнем преговорите по инвес... Е, споразумението за инвестиции с Китай, защото в противен случай просто няма да стигнем до никъде. Господин Жадо, зелените. Очевидно, че ние подкрепяме инициативата. Аз не знам дали превода на това, което ти говореше за ескалада, тук не става дума за ескалиране, а по-скоро за пояснение. И аз мисля, че днес, особено в време на криза, е много сложно да се обясни на работещите, които си губят работата поради конкуренцията на а, външни стоки, а, които са произведени в а, ужасни условия на труд. Трябва да имаме една по-широка дискусия, за да може да се създаде една по-лоялна конкуренция между Европа и Китай, особено това, а, което се отнася за една по-добра проследяемост на стоките. И така, сега ще дадем думата на комисията, тъй като друг член на нашата комисия не желая думата, Европейската комисия. Имате думата, госпожо Хенсен. Всъщ... Благодаря, господин председателю. Благодаря, че ми давате възможност да участвам в тази дискусия. Наистина. Проблема се дискутира в вашата комисия 2010 година и ние получихме редица въпроси, отправени именно към Европейската комисия. Очевидно, ние осъждаме практиката, свързана с дейността, която се осъществява в тези трудови лагери и производството на стоки, които са предназначени за е, трети страни. Между другото, това не е специфичен е, само за Китай проблем. В редица други е, страни в света съществува подобно явление. Затова ние започнахме да събираме данни, да събираме информация относно съществуващите е, подобни лагери и практики в други държави. Сега по отношение на двустранните отношения Европейски съюз-Китай. Мисля, че Европейския съюз не пропуска нито един случай, е, който има да подчертая пред Китай изключително важния въпрос, свързан с спазването на човешките права. Но ще дам думата на колегата от дипломатическата служба, който е в момента тук с нас, който ще може да ви запознае с диалога, който се води по отношение на човешките права и другите форуми след малко. Сега, тук става въпроси за други подходящи форми на работа много често се дискутират всички тези аспекти в Европейския съюз и всичко това също така се включва в най-различни е, форуми, като например и Общото е, Генералната асамблея на ООН. Изключително важен е въпросът, свързан с стандартите, които съществуват по отношение на труда в Международната организация на труда. Ние поддържаме тесни взаимоотношения по този въпрос и в Узбекистан, например, можем да видим отражение на всичко това. Европейския съюз оказа наистина един сериозен натиск там по отношение на водещите се преговори между страната и МОД наистина МОД може да изключително много да ни помогне в тази насока. Що се отнася до стокообмена? Проекто резолюцията, както и другите въпроси, които бяха повдигнати по отношение на тези е, мерки, според нас можем да кажем, че обмен е изключително важен аспект от международните взаимоотношения и също така много важна роля играе за устойчивото развитие. Споразумението за инвестиране също бе споменато по отношение на Китай. Наистина това е една много важна е, спогодба, която би могла да подпомогне също така развитието както на земношението, така между тези участващи страни в него, така и да укрепи състоянието в Китай. Но в крайна сметка много важно е по един всеобхватен начин да се отразят проблемите, така както те съществуват. А сега, по отношение на междуведомствената група, създадена от комисията 2010 година, малко информация. Наистина е, е изключително важна роля беше осъществена тази година съвместно и с дипломатическата служба. Имаме конкретен мандат да се установи какъв е проблема. Както казах, това не е само проблем, който е е характерен за Китай, той съществува и в други страни. Отразяват се различните политики на Европейския съюз, обновяват се аспекти от тях в тази, в тази насока. Освен това, събираме информация по отношение на държавите членки, за да можем да излечем най-добрите практики и, естествено, е, търсим възможност за използване на различни е, е, методи, които съществуват в е, стокообмена, за да може в крайна сметка да се е, окаже въздействие върху стоките, произведени в рамките системата на трудови лагери, така че те да не достигат до пазарите. В крайна сметка, много важно е да се обсъди дефиницията относно трудовите лагери. Тук позовавам различни конвенции, 29-та, например, МОД, както разбира се, 1 и 105-та конвенция. Опитваме се да уточним какъв е мащаба на проблема, колко хора са въвлечени в подобен проблем, до какъв, какъв е обема на експорта и какво количество стоки достига до Европейския съюз. Разбира се, тези данни изискват сериозен подход, за да могат да бъдат събрани и може да си представите, че те не могат просто да съществуват готови някъде. Но 2010 година 2,2 милиона са хората, хората, които по някакъв начин участват в принудителен труд. Що се отнася до това колко от тях произвождат стоки, които се изнасят, мога да кажа, че много трудно можем да намерим подобни данни, но нашите проучвания сочат, че повечето а, от а, а, стоките са всъщност по-голямата част от труда на хората в трудови лагери е насочен по-скоро към а, строителство и по-малко към производство на стоки, които са предназначени и за износ. Някои от заключенията, които мога да очертая на този ранен етап от нашето проучване, тъй като подчертавам, ние продължаваме нашето проучване. Като цяло, механизъм за проследяемост – е, не винаги може да ни помогне. Тук се постига въпрос, поставя въпроса за възможност за реализиране и ефективност на подобен механизъм. Що се отнася до резултатността? Е, дали конкретен а, е, инструмент на Европейския съюз може да ни помогне в тази насока, да сравним положението между нашия пазар и други пазари, също така взаимоотношението между търговския сектор и нетърговския. Що се отнася до законосъобразността? на мерките, трябва да се спазват законите на МОД, не трябва да се проявява дискриминация, не трябва да насочваме проблема само към Китай, трябва да разгледаме проблеми в целия свят по отношение на стокообмена. И по-нататък контрол и механизъм за сертифициране, тясно сътрудничество с държавите, които забелязваме подобни практики. Това много добре работи в процеса Кимберли, но имайки предвид положението на проблема, който в момента разглеждаме, се чудим дали наистина ще можем да постигнем такова тясно сътрудничество с държавите, в които забелязваме такава практика, защото естеството на проблема е с скрит характер и а, много економически оператори участват, което означава, че проследяемостта може да бъде много трудна, дори невъзможна. Искам също така да спомена и разходите за економическите стопанските единици, е, както в Европейския съюз, така и съответните държави, където наблюдаваме подобна практика. Така че Европейската комисия ще продължи своето проучване с цел е, обобщаване и предлагане на възможни стъпки за решаване на проблема. Наистина проблемът е много сложен, осъзнаваме това но ще продължим да проучваме въпроса. Ще видим как можем да обединим различни политики, както казах с както споменах, разбира се, и политиката свързана с преференциите, с инвестициите. Всичко това ще бъде използвано ГСП, ГСП плюс режимите, за да можем да достигнем до работно предложение. Изключително важна е и социалната отговорност. Е, както знаете, ние е, подкрепяме е, всички тези практики в областта на стопанската дейност, както спазваме насоките на ООН и на ОИСР. По-конкретно ОИСР има съответни разпоредби по отношение на надлежната грижа е, и ние подкрепяме изцяло подобни правила и разпоредби. Както казах, приветствам тази дискусия. Ще продължим да работим в тази насока. Много сме свършили, много предстои да направим още. Необходимо е да намерим данните, които трудно се намират, но е, че споменах МОД и 2014 година Международната конференция със съответните заключения, насочени към принудителния труд. Резултатите в тази насока се надявам, че ще бъдат готови в края на годината. Ние ще включим всичко това и в нашия анализ и се надявам, че ще бъдем още по-конкретни, когато а, оценяваме както положението, така и предлагаме мерки за решението. И сега ще дам думата на колегата си от дипломатическата служба, който ще може да ви запознае с последните събития по въпроса, включително и Китай. Благодаря. Да, разбира Разбира се, благодаря ви. Съвсем накратко ще се изкажа, така че въпросът сте свързани с, с основните ценности се повдигат Редовно по време на диалога по правата на човека Европейския съюз продължава да се занимава с въпроса за човешките права в Китай, както в общ план, така и а, по време на Общото събрание на ООН. Въпроси свързани с, с правата на човека се повдигат в различни контексти в преговорите на високо равнище с Китай. Последният път се повдигна въпрос за лагер Лаогай в форум на 20 юни тази година. Спекулира се дали тази дали ситуацията ще се реформира, няма конкретни предложения от китайската страна, но на последния диалог по правата на човека между Европейския съюз и Китай беше казано, че министър-председателя се ангажира да спре функционирането на системата Лаогай до тази година. Е, експериментите за реформи са свързани с реформи, четири, държа, четири града е, изпълняват е, пилотни проекти и ние не смятаме, е, че е реалистично да се очаква закриването на тези трудови лагери, по-скоро те ще бъдат заместени с други форми на лишаване на свобода. И това няма да реши въпроса за китайски стоки, произведени в затворите от хора лишени от свобода. Благодаря. Позволете ми да подчертая, казва председателя, че според нас, колкото и да е трудна борбата, Европейският съюз трябва да бъде в водеща позиция в борбата. И задължението на нашия парламент е да следим комисията да изпълнява своите задължения. Някакви други коментари имате ли? Карл Хайнц. Благодаря, господин председател. Мисля, че е, дискусията показа важността на този проблем и аз съм съгласен с председателя на комисията, че трябва да виждаме този контекст в светлината на международните задължения. Европейския съюз трябва да поддържа своите ценности пред други държави. Именно за това съм съгласен, че и проекто резолюцията сложи пръста в раната. Ние трябва да продължим да обсъждаме този въпрос, не да бъде той идеологическа битка, но да се отчитат проблемите и ние трябва да допринасяме с преодоляването на трудностите в международното позициониране на Европейския съюз по отношение на трети държави, първо трябва да постигнем повече яснота за това къде се намираме и аз се надявам, че повечето въпроси ще ни позволят да обсъдим този въпрос в Европейския парламент. Яник Жадо, слушайки Европейската комисия, Бях изненадан от е, изключително дипломатичния и осложнен е, език. В крайна сметка те казват, че нищо не можем да направим е, и че след паузата за кафе, просто ще си поговорим с китайците. Не чух да се каже, че Европа има задължението да направи така, че а, стоките, които влизат а, на нашия пазар, защото това е нашето задължение, а, да бъдат проследими, за да можем да предотвратим тези неща. Инта, разбира се, не може да премахне трудовия лагер Лаугай, но стоки, произведени при такива условия, са наше задължение. Сега а, вече ние можем да проследим всякаква стока до Бангладеш, до текстилните пакри, практики, но не и това. Председателя, споделям вашата загриженост. Крайният срок за измененията за проекто резолюцията вторник 24 септември септември в 6 часа вечерта. Гласуването в комисията ще бъде на 14 октомври. Няма изменения, тъй като има споразумение постигнато между политическите групи. Следващата точка е време за гласуване. 5 минути почивка да си подготвите картите за гласуване и да се мобилизирате. Let's uh, resume our... Нека да продължим работата си. Дойде време за гласуване. Първата точка, по която ще гласуваме е проектостановището и измененията към бюджета. Докладчика ни е Петър Щастни. Становище това проекто становище ще гласуваме в две части. Първо по измененията на проекто становището, а не на бюджета. 20 изменения, и няколко компромисни изменения. Да започнем с изменение 1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 Добре, проверяваме електронно. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се поздравление. Изменение 5 пада. Изменение 7. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение 6. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 8. За, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да проверим? Добре, проверяваме изменение 8. Режим на гласуване, моля. Край на гласуването.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 Отхвърля се. Изменение 15 за, против, въздържали се. Да проверим изменение 15. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Изменение 16 за, против, въздържали се. Нека да проверим отново режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Изменение 17 за, против, въздържали се. Мисля, че е прието със същия резултат. Изменение 20 за, против, въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване по електронен път за целият текст. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се 23 за, няма против, двама въздържали се. Поздравление! Втората част на гласуването е е по изменения, свързани с бюджета. Изменение номер 7000. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 7001 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7002 за, против, въздържали се, приема се. И сега окончателното гласуване по електронен път. Режим на гласуване, моля. Край на гласуването. Приема се единодушно. Гласуването в пленарната зала ще бъде на 23 октомври. Процедурен въпрос. Следващата точка, доклада на Фялнер – Следващото гласуване е, е свързано с, с даване на мандат е, за преговорите с съвет и с комисията по регламента на Европейския съюз е, изменение на регламент от 2009 година за въвеждане на режим за така наречените стоки с двойна употреба. Както знаете, приехме позиция, както в комисията, така и в пленарната зала. И сега се приема мандат за водене на преговори с съвети и с комисията. Първата ни, комисия, първата ни позиция беше приета през октомври 2012 година. И ние постигнахме споразумение по всички досиета от така наречения тип омнибус. Беше въведена беше използвана процедурата за комитология благодаря, господин председател. Господин Лайтфилд. Не знае защо звуча така странно и има ехо в залата. Господин Филнер е тук. Искам да кажа нещо по доклада. Тук има един малък проблем, не знам как ще го решим. По принцип, групата на социалистите е за започване на преговори с съвета. Въпросът обаче е, че този доклад беше доклад, в който и двете страни нямаше значително мнозинство. Някои изменения бяха постигнати с много малко мнозинство. Други групи също така спечелиха някои изменения с много малко мнозинство. Именно за това мисля, че по принцип е много трудно да се справим с тази ситуация, когато говорим с комисията и с съвета, но може би би било добре да се направи това и да се установи дали бихме могли тук да решим въпроса но за мен условието да кажем да за започването на преговорите е свързано с уверение, че всичките изменения, по които се постигна споразумение в парламента, да бъдат приети. Ние ще се борим за всяко изменение, защото по време а, дори компромисите може би трябва да се променят. Не искам бързи компромиси днес. Искам да проверим до, каква, до къде можем да стигнем. И не смятам, че това ще се реши на едно или две заседания. Не знам как ще решим въпроса. И това ми беше въпроса към председателя, именно какво да направим в тази ситуация. Председателя, добре, отбелязваме вашите бележки. Господин председател, господин Фелнер. Не съм сигурен, че разбрах точно какво се каза. За едно се говореше, после за нещо друго. Сега, искате ли преговори или не? Ще има среща с докладчиците в Сянка, ако разбира се днес решим, че ще има преговори. Изпратил съм един имейл, за да бъдем готови и да бъдем и достатъчно прозрачни. Не искам да предрешавам нищо, но две неща искам ясно да изясня – първо, като докладчик е, съм е, напълно наясно, аз вече 9 години съм тук в парламента, е, ние заставаме зад всяко изменение, което се прокарва в парламента винаги. Така че ако ще се поставят под въпрос тези неща, преди да ги минем на вод, добре. После, има своите предизвикателства да отидем на преговори и това предизвикателство е, че остава е, един нерешен въпрос. Естествено, можем да е, си играем на пинг-понг и да безкрайно да се борим в преговорите по този въпрос, но е, в един момент трябва да се постигне компромис. В края на кращата моята роля е да отстоява максимално парламентарната позиция, но ако парламента не иска да има компромис а, по този въпрос, тогава бих се съгласил, че не е добра идея да започваме преговори и да поемем отговорността да гласуваме на второ четене, защото а, да влезе парламента в преговори без да има амбицията да реално да се постигне споразумение, това е напълно безсмислено. Така че ако социалистическата група, групата на социалистите не иска да постигне това споразумение, по-добре е да гласуваме против, е, да отидем да се гласува, да стигне на второ четене. Аз бих се съгласил с това. Колеги, в края на кращата ние трябва да решим дали да имаме преговори или не. Трябва да гласуваме, защото в края на кращата ние имаме правото да предложим дали да отидем на преговори или не. Предложението е направено и трябва да решим дали да започнем преговори или е, не, да се решава въпроса извън групата на преговорите. Затова нека и да ви припомня, че по принцип аз ще председателствам триалога и преди всяко заседание на тристранните срещи ще правим среща с докладчика и докладчетите в сянка, за да имаме единна позиция пред съвета. Така че ако е, политическите групи имат да се произнесат нещо по същество, мястото да го направят е на тази среща на докладчиците в Сянка преди е, срещата, е, тристранната среща, така наречения триалог. Естествено, всяка комисия има право да се произнесе дали да започваме преговор или не по определена тема. Заповядайте. Е, това е господин Шолц. Е, ние сме напълно ясно колко е сложна темата. Знаем и колко малко ще бъде малцинството или мнозинството, когато гласуваме. От, моята, от името на моята група е, настоявам всички политически групи да бъдат представени в екипа по преговорите. Uh, решението, което ще вземаме, е, включва решение да се влезе в преговори в съвета, за да се мине с споразумение на второ четене в най-ранен етап. Второ, мандатът ще се състои от законодателната резолюция от октомври миналата година – плюс резултатите от преговорите. Това гласуваме, когато гласуваме мандат. Съответно, ще се уточнят нещата едно по едно. Ще има тези срещи, които ви казах преди срещите на трите страни. И екипа по преговори ще се е, състои от мен, господин Фелнер, който ще всъщност ще е основния глас в е, триалога. Е, знаете, че аз настоявам парламента винаги да говори само с един глас и това да бъде гласа на докладчикът. Тримата докладчици в сянка също ще участват това е екипа по а, преговорите. Е, едва днес ми дадоха името на докладчикът от ГУЕ. Това е, което гласуваме в момента. Имате възможност да гласувате по електронен път. Заповядайте. А, My card is not there. My vote could be key моят глас може да се окаже решаващ. Something wrong? Well, devices are working against me. Well, ah, now it is there. Добре. Устройството се съпротивлява, но готово. Приема се 23 и 3 за, 4 против, няма въздържали се. Първата среща от е, тристранни е, диалог ще бъде днес след обед и преди това ще направим неформална среща докладчика, докладчетите в сянка и е, моя милост, за да се подготвим. И стигаме до девета точка, решение за пристъпване към преговори е, също със съвета по изменение на регламент на съвета от 1994 година за е, тарифни квоти за висококачествено говеждо месо, свинско месо, птиче месо, пшеница, лимец, трици и други остатъци. Аз съм докладчик. Става дума за официални преговори за споразумение на първо четене на базата на пленарни изменения, прияти в е, пленарна зала септември миналата година, е, отново по силата на е, споразумението Омнимус. Екипа по преговорите ще се състои от докладчикът, и е, единственият докладчик е, в е, сянка, който, чието име ми е дадено, докладчика в сянка от НП. А ако има предложения другите политически групи, ако обичат официално в писмен форма да ми предоставят предложения за докладчици в сянка. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Приема се 25 за, 2 против, няма въздържали се. Първият триалог се предвижда да се проведе на 18 септември. Ще първо ще се потвърди датата. Десета точка решение за започване на преговори с съвета. Този път за изменение на регламент от 97 година, 98 и още един от 98 за внос на маслиново масло и други селско-стопански продукти от Турция. Отново става дума за делегирани и изпълнителни актове, затова се замрази досието, докато се постигне споразумение по така наречения омнибус. И сега вече е, приключваме с тези рамкови е, досиета с цел да ги е, оформим окончателно. Три неща решаваме. Първо да се започнат преговори, второ да се търси реш... Е, споразумение на първо четене с съвета и мандата е, се отнася до измененията, прияти през миналия септември и преговорите по омнибуса. Екипа по преговори се състои от докладчикът, т.е. моя милост и единствения докладчик в сянка, който ми е представен от НП отново, единствено от НП, ако от другите е, политически групи искат да представят докладчик сянка, моля да го направят писменно. Сега, моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Същият резултат 24 за, 2 против, няма въздържали се. Член 11. Точка 11, извинете, е ратифициране на резултатите от тристранните преговори за търговията между общността и трети страни в областта на прекурсорите. Докладчик Франк Пруст. Аз е, председателствах тристранните преговори. Мисля, че компромиса със съвета е много балансиран. Ние е, приехме е, съответния мандат, за да изготвим тези компромиси и сега трябва да потвърдим резултатите. няма никакви изненади. Получили сте споразумението. Гласувайте, моля, по електронен път. The vote is closed. Край на гласуването. 22 гласа за, няма против, 4 въздържали се. Прекрасен резултат. Поздравления за докладчикът. Отлично сътрудничество работни, посетихме, е, включително и с докладчетите в Сянка. С това приключваме гласуването и стигаме до 12-та точка. Търговията с е, държавите от Евросредиземноморската зона, така наречените Евромед страни, е, проекто предложение за резолюция има решение да излезем с резолюция преди срещата на министрите на Евромед с представители на Европейския съюз, който ще се е, състои през ноември. Докладчикът ни за Машрек е господин е, Мардин и господин Риналди е докладчик е, по резолюцията ни от миналата година за Евромед. Е, сега ще дам първо думата на Девид Мартин.

за процеса за търговия с земеделски продукти и рибни продукти с Марокко ще се обсъжда естествено и разговорите с страните от арабската пролет. Но за сега имаше разговори, но не и чак толкова практически про, практическа помощ за страните от арабската помощ, надя... пролет, извинете. Надявам се, че ще започнем вече с по-конкретни действия. Аз съм постоянен докладчик за Машрек, т.е. Египет, Йордания, е, Ливан. Естествено, не е възможно да започнем сериозни търговски преговори с Египет. Не е желателно да влезем и с търговски, в търговски преговори с Сирия. Ливан също е в политическа криза, така че ключовата страна от е, Машрек, региона Рашрек е Йордания. Ние бихме могли много да допринесем за стабилизирането на Йордания. Там е, има огромен е, приток от бежанци, много проблеми по границата. Е, Сирия също създава сериозни проблеми там, но Йордания в такъв контекст е, остава изключително стабилна и ние трябва да направим всичко, което е по силите ни, да я подкрепим, включително и в економическо отношение. Съществено е обем на взаимоотношения имаме с е, Йордания, но след е, два дни е, бомбардировки на Сирия не е ясно какво е, точно ще се случи. Във всички случаи трябва да подпомогнем е, Йордания, включително и с усилията им за спазване на регулаторните изисквания. Няма всъщност огромни проблеми с е, комисията, защото условията, които са предоставени там, са много щедри. Е, комисията като цяло предпочита да има общо решение за Евромет, но мисля, че трябва в случая с Йордания да потърсим начини да им окажем е, е, помощ да се малко да се охлабят е, правилата за происход, за да можем да подпомогнем тяхната промишленост. Е, там съществува и практика на реекспорт на продукти, които идват от Близкия изток. Йордания определено економическото й положение е доста нестабилно. Тя няма много природни залежи, няма петрол. И е, се чувства и доста притисната от економическата ситуация. Два милиона бежанци има в лагери там и още един милион, които живеят сред е, жителите на Йордания. Тоест, е, има огромни последици от кризата в района за тази страна и ние трябва да направим всичко, което е по силите ни, за да я подпомогнем да се стабилизира. Благодаря, Дейвид. Can we still refer to an Arab Spring? Можем ли да засегнем и темата за арабската пролет? Другия докладчик е господин Риналди. Благодаря. Проекто резолюцията наистина можем да приветстваме по отношение на развитие взаимоотношението и с страните от Евросъюзомноморската зона. Сега по отношение споразуменията. Мисля, че по-настоящем това не е достатъчно, за да можем да укрепим и усилим стокообмена с тези държави. Все още остават висящи въпроси, които не са решени и не удовлетворяват нашия потенциал, особено що се отнася до сектора услуги. И мисля, че това се отразява в резолюцията. На второ място един парадокс. По една страна имаме много голяма е, близост, географско измерение между двете страни на Средиземноморието, а пък имаме толкова най-различни споразумения. От друга страна обаче, много е труден, много е труден бизнес климата, в който се осъществява всичко това. Е, засягам темата, свързана с върховенството на закона и авторските права, например. Трябва да планираме разрешаването на висящите проблеми в тази област, за да може страните всъщност е, да отговорят на изискванията, които Европейския съюз представят пред тях. В парламента винаги сме отстоявали регионалното развитие до сега и от една страна говорим за европейския страни, от другата страна говорим за евро, средиземноморската зона като блок от страни. Казаното от Мартини, какво ние всъщност искаме? Ние всъщност се изправяме пред една обстановка, която все повече и повече се отличава между една страна и друга от този регион. Например, Йордания, току-що чухме обяснението по този въпрос по отношение на Алжир и, СЕТ, и СТО. Е, това е един въпрос, обаче не е така стоят нещата с други държави. Има известен напредък, например, в Тунис. Е, вече бе под, пред няколко месеца подписано едно партньорско споразумение. А от друга страна, палестинските власти тук нещата трябва да се подобрят, за да могат да се открият по-големи възможности за търговия между Палестина и други евросредземноморски страни и Европейския съюз от друга страна. Тук мислим, че в резолюцията за етикетирането а, има конкретни разпоредби, които са насочени в тази насока. А също така, що се отнася до Турция, трябва да видим докъде стигаме и с Митническия съюз преговорите. Специален протокол съществува относно либерализиране с Марокко. Отново трябва да опромеем какво е въздействието този протокол върху този регион. С други думи, искам да кажа, че всяка една страна в момента има различна различно положение, различни проблеми, различни обстановки. Трябва съответно и ние да отличим инструментите, които подхождаме, работейки с тези страни в региона. Нещо, което не виждам отразено в резолюцията, ми се струва, че следва да се включи, е малките и средни предприятия, връзката между супанските субекти, супанските оператори и е, хората. Нашата комисия сме дискутирали този въпрос, все още обаче стои нерешен проблем. Например, е, трудността за издаването на е, визи е, на. Е, стопански деятели, които идват от тези страни, те се сблъскват, както знаете, с конкретни затруднения. Те работят в някои е, случаи в многонационални компании, което означава, че биха могли да е, използват конкретни отстъпки и облегчаване на режимата, която се правят за подобни е, субекти. Е, комисар Малстром, знаем, се е взела с е, стъпки в тази посока, но е нужно още какво да се направи. Що се отнася до е, Тунизийската търговска камера трябва да използваме конкретните инструменти, с които разполагаме в региона, за да може да се засили стокобена, да се даде възможност наистина да възможност за изграждане на по-активни взаимоотношения, особено с внимание насочени към малки и средни предприятия. Изключително важно е да има растеж, е, в взаимоотношенията между Европейския съюз и е, държавите от евросредиземноморската зона, но е необходимо да се обърне внимание на малкия, на дребния бизнес, не просто на фирмите като цяло. Благодаря. Господин Аколино, НП. Благодаря, господин председател. Предполагам, че всички ние ще приветстваме тази резолюция, насочена към укрепване стоколомана между Европейския съюз и е, този изключително важен регион от Евросредиземнорската зона. Но действително вече беше посочено, че по-настоящем е необходимо да се постигне стабилитет в региона. Това не е лесен въпрос. Е, нека погледам какво се случва в Сирия. А, има и други примери, които вече бе посоч... бяха посочени тук. Можем да се справим на арабската пролет е, и цялата вълна от революции, които се случиха в тази част на света. И сега виждаме последствията. Що се отнася до усъвършенстването на търговията със Средиземноморието, можем да кажем, че по този начин ще лансираме и растеж в страните на юг от Европа. По, този начин ще можем да облегчим въпроса, свързан с огромните емиграционни вълни, които идват от юга. на 35 хиляди са последните цифри, за които чуваме, за хора, които наистина се опитват да емигрират в Европейския съюз по море. Необходимо е да направим нужното, за да лансираме развитието на инфраструктурата, за да може да отбележи растеж економиката в тези държави. Е, Тунис, Алжир, е, тези държави е, им са предоставени вече възможности за развитие на търговия, за да може да се възстанови стабилността в страните. Същото се отнася и за Ливон. Развитието на търговията необходимо да се развие в южната част на страна, например и чрез Гърция, чрез акцент, който да се постави върху селското стопанство и рибното стопанство. Имам предвид е, скорошното споразумение е, между Европейския съюз и Марокко в областта на селското стопанство и е, рибното стопанство. Необходимо е да използваме максимално потенциала, с който разполагаме за да имат възможност държавите е, в е, тази част на Африка да е, отбележат успешно развитие. Трябва да подчертаем всички тези аспекти в нашата резолюция. Обеден съм, че всички ние ще се обединим около подобно предложение. Приветствам възможността да водим дебат по тази тема Необходимо е обаче да покажем и конкретни данни, за да може в крайна сметка да имаме убедителни аргументи за привличане и на инвестиции в страните от Северна Африка по различен начин. Е НП със сигурност би подкрепил подобно предложение за резолюция и се надявам, че по този начин ще се обнови и възобнови търговията с тази част от света. Господин Жадо. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя докладчика, защото мисля, че резолюцията, която ни се предоставя, е благоразумна повече, отколкото в 2012 година. Все пак няколко въпроса. Тук не, става, не се говори за Египет в тази резолюция. Разбира се, нивото на преговорите, процес на е, преговорите не е толкова ангажиран, но си, е, възникват въпроси защо е, Египет не фигурира там. Е, Поставя се въпрос защо е, от политическа гледна точка не фигурира е, Египет. В параграф 10 можете, вие давате резон за разглеждането на държавите държава по държава. Има и също така и споразуменията постигнати между различните държави. Тук има едно известно противоречие от една страна специфичността на всяка открет, конкретна държава. Сега по точка 14 е, за еколозите, за зелените има проблем. Е, ситуацията в Тунис е, е сложна, не е като в Египет, като в Йордания, но е сложно. Започването в най-ранния възможен момент, според мен, създава известна загриженост, особено във връзка с политическата ситуация във Франция. В точка 15, това е един от елементите на тези конкретни споразумения, дълбоки, задълбочени и всеобхватни – е, всъщност да има сондаж и още преди преговорите. И това беше идеята на комисията. Е, да бъдем сигурни, че това ще стане, особено в сферата на риболова и селското стопанство. И трябва също така да се спомене, че трябва да има добра воля да се отчете въздействието на държавите от Евросредиземноморската зона върху пазара на Европейския съюз от гледна точка на конкуренцията, която стоките от този регион може да представляват за Европейския съюз. Мартин Дейвид говори за броя на бежанците в Йордания трябва също така да преценим как е, региона ще се справи с стотици хиляди бешенци и как Европа ще реагира. Председателят благодаря. Франк Рустор от ЕНП. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, говоря от името на госпожа Сайфи, която се извинява за отсъствието си. Тя първо поздравлява тази проекто резолюция, защото според нея тя е добра база за дискусията. Корекциите бяха отчетени. Тя би желала да подчерта някои важни според нея въпроси по точка 6, където двустранния подход е допълнителен към много, много странния подход и може би тук трябва да има интегриране на организациите. Също така е, тя смята, че конвенцията за право, правилото за происход трябва да бъде обект на търговски спогодби между държавите в региона. Всичките преговори с трета страна следва да отчитат нивото на развитие на съответната страна и това трябва да превалира в преговорите с държави като Марокко, Йордания, както и Египет. Някои държави в региона са в трудна политическа ситуация, даже много трудна. Тяхната економическа слабост също така се откроява Ливан, Египет и Сирия са цитирани. Това бяха няколкото думи, които исках да кажа от името на колегата, е, на която аз ще предам вашите бележки. Пол Мърфи накрая го е. Мисля, че достатъчно време премина от началото на революционните процеси в Африка и в Близки изток. Доведох, получих се някои заключения – ние също можем да изведем заключение за това, до каква степен новият подход, който беше обявен поне на думи от комисията, повлиял действителността. Според мен балансът не е много положителен. Приватизацията на демокрацията, противопоставена на стабилността, всъщност виждаме един различен подход към демокрацията, виждаме економически, политически интереси на големия бизнес в Европа, доминиращата им политика. Естествено всичко това е забулено с, с ползи, но според мен това е същата политика, която се прилага с малко променена ситуация. Аз както можете да се досетите, е, не съгласен с общата насока на проекта от текста, но би трябвало да имаме положително отношение към споразуменията за свободна търговия и да се отчитат интересите на малките предприятия, да се извлекат полуките от доклада за устойчивото развитие на Евросредиземноморския регион и да се опитаме да направим нещата на по-задълбочено равнище. Очевидно, левицата има различно становище за това как трябва да се уреждат взаимоотношенията. Дейвид Мартин говори, че трябва да се сред, да си изразходват повече средства за помощ, а не за оръжия, отношенията следва да се основават на помощ, а не и на вездесъщата заплаха от въздушни удари. И аз искам да повторя също така казаното от Яник относно отсъствието на Египет. Важно е също така да се отчете влушаването на правозащитната ситуация в, в Тунис, но да се говори за Тунис, без да се говори за Египет ще изпрати един неблагоприятен сигнал – за това, че Европейския съюз заема някаква позиция, ние трябва да кажем какво представляват мисулманските братя и трябва да го кажем ясно и след това вече можем да откроим онова, което би могло да проистече от тяхната ангажираност. Искам също така да кажа и няколко думи за отношението на комисията, но трябва да споменем също така споразуменията с Марокко, с изключение на Сахара, Сахара трябва също така да отчетем и напредъка в преговорите, който се постига. Благодаря. Благодаря. Комисията има думата София Муниус. Thank you very much. Um, I think... Благодаря. От гледна точка на комисията, мога да кажа следното. От 2011 година се опитваме максимално да пригодим нашите инструменти към събитията в района. Повече или по-малко успешно, това е ясно. Освен това се опитваме да отчетем факта, че положението там е, се е променило много. И а, е, партньорите, които считахме, че през 2011 година ще можем да постигнем известен а, е, напредък, е, в края на кращата не е сигурно, че в момента ще постигнат това. Работим по паралелни пътища. Първо се опитваме да ускорим, да започнем отново преговорите по теми с тези страни, примерно услугите и други области, които за комисията са ключови в економическо развитие на района. Тези преговори обаче не са твърде успешни. Преговорите по услугите така, са в голям застой. Много е трудно да работим по тази тема. Затова и се смята, че те трябва да бъдат включени в бъдещи споразумения в момента с Марокко именно това се случва. Споразуменията за свободна търговия. Също работиме двустранно за споразумение за оценка за пригодност и съответствие. Те са също важни, защото по този начин страните, тези страни ще могат успешно и действително да се интегрират във вътрешния ни пазар. Преговорите вървят бавно, но се надяваме също да влязат в рамките на преговорите за споразумението за свободна търговия. А по отношение на една ключова инициатива за регионална интеграция, конвенцията на пан Средиземноморието, Работихме по този въпрос и от юни работим 2011. Обсъждаме въпроса за правилата за происход. Опитваме се максимално да ги опростим. Напълно наясно е комисията с проблемите, които се повдигат от някои страни от Южното Средоземноморие. Тези проблеми са обсъждани и в процеса на подготовка на преговорите за, свободна, с поразумението за свободна търговия и сме наясно, че определено е необходимо тези правила, правилата за происход да бъдат опростени, защото в този регион те са едни от най-старите е, споразумения, условия, които сме наложили. И е, от 1 януари 2014 тези страни ще излязат от общата схема за общи преференции и ще останат само с е, правилата за происход, които не са толкова благоприятни, колкото общата схема за преференции. Така че комисията е наясно колко спешен е необходимостта да се реши този проблем и започваме вече да ограничаваме броя на списъка, по които все още имаме проблеми за постигане на споразумение по конвенцията и започваме да идентифицираме, е, да правим списъци от продуктите, по които можем да постигнем споразумение. Освен това се опитваме да предвижим и е, въпроса за общите търго... Е, зони за свободна търговия. За нас това е много важно за подобряване на бизнес климата в региона. Става дума за е, оглеждане на основни законодателни мерки, бизнес средата, също така и някои аспекти на е, възможността за замеделие, услугите. Това са все области, които според комисията са много важни за този регион. Първата страна, в която сме влезли е, в преговори е Марокко. И е, Марокко за нас е своего рода модел за региона, но модел, който трябва да бъде пригаждан към условията на всяка страна от е, Южното средоземноморие няма да е някакъв е, кълъп, който ще налагаме на всички останали страни. Е, ще се отчита и е, конкретната степен на приспособяване на законодателството на, на съответните страни от Южното Средиземноморие към законодателството на Европейския съюз. Това е един основен критерий. Преговорите с Марокко вървят добре до тук. Два кръга сме провели вече. До края на годината ще се състои още един. По някои глави сме постигнали доста голям напредък, т.е. има споразумение по голяма част от текста. Има други глави обаче, по които преговорите са в съвсем сурово състояние, така че е рано още да ви дадем данни. За нас основното е, че е, по тези преговори ние търсим споразумение по пакет е, мерки, които Марокко да може да е, изпълнява. Тоест, отчитаме нивото на развитие, а и приоритетите, формулирани с оглед на вътрешните реформи в страната. В Йордания също с Йордания имаме напредък и считаме, че можем да приключим подготовителния процес в близките няколко месеца. Това обаче не можем да кажем за Тунис и сме напълно съгласни с заключението, че настоящата политическа ситуация в страната не предоставя най-благоприятен момент за започване на преговори. Трябва да сме наясно дали нашите партньори имат политическата воля да влязат в тези преговори, защото това са едни трудни преговори, а изпълнението на споразумението ще иска трудни е, вътрешни реформи, така че не е сигурно, че е в интерес на партньорите. В Египет проведохме проучвателни срещи но на днеш, за този момент е ясно, че там процеса в близко бъдеще няма да започне. Приоритет се дава на влизането в е, СТО на партньори, които не са там. Либия, Ливан, Алжир са три от тези страни, те още не са членове на СТО и е, ще отделим е, внимание на този въпрос срещата на министрите, която предстои, ще има за основна цел да раздвижи регионалния е, процес на търговия, защото тази, този вид е, търговия практически е прекратен от 3 години. А, за нас регионалната интеграция е много важна. Именно по този е, по тази причина искаме да направим тези регионални срещи, за да можем да разгледаме въпроси, които имат отношение към всички страни от Южното Средиземноморие. И един, една от инициативите, свързани с срещата на министрите, е да се приложи е, механизма е, за е, сътрудничество, и, а също да се започне и сътрудничество на регионално ниво по регулаторни въпроси, т.е. да се е, започне разглеждането на е, въпроси като нетарифни пречки, е, климат и така нататък. Благодаря. Имате ли е, някакви бележки? Докладчиците, господин Мартин, най-напред вие? Да? Благодаря. Няма какво много да кажа, но се надявам, че ще можем да отбележим напредък по отношение на Йордания, например. През следващите месеци ще бъдем много важни. Е, изключително важна и деликатна обстановката в е, точно тази част на света, така че Йордания заслужава да получи всякаква подкрепа. Колеги казаха, че в е, резолюцията има някои пропуски. Да, действително, прави сте сказаното. Можем да коментираме политическата обстановка, но в крайна сметка целта на резолюцията е да насочи вниманието си основно към стокообмена, към търговията. Реалността е наистина, че по-настоящем няма преговори. Може би по отношение на преговорите с президента Морсай. Не зная как точно ще помогнат на резолюцията, ако уточним, че в момента няма преговори. Очевидно, че няма преговори. Може би просто нека да оставим нещата за по-настоящем. Сега екипът просто не, не е включен в резолюцията по -настоящ, в настоящия момент и толкова. Благодаря. По-нататък е, аз също нямам какво толкова много да добавя, само искам да кажа, че що се отнася до етикетирането. В Израел това е сериозен проблем, който много е дискутиран, дискутиран и в нашия парламент. Бихме искали да подчертаем, че трябва да имаме а, думата на комисията, че в крайна сметка ще се стигне до окончателно разрешаване на този въпрос. Толкова години вече говорим по това. По-нататък, в проекто резолюцията бих желал да се отрази въпроса с малките и средни предприятия и съответно търговията, насочена към създаване на работни места. Търговията не е инструмент, който е самоцелен – би трябвало да имат заложени мерки на, във връзка с създаване на работни места в унези средиземноморски, южно-средиземноморски държави, които са готови наистина да развиват подобна търговия. Имаме такива държави, наистина трябва да го подчертаем. Сирия, Египет, безпредседентно до някъде и Ливан. Е, там нещата са ясни, но не би трябвало да е, загърбваме и също така е, напредъка, който се реализира на други места. The... Председателя, благодаря. С това приключваме дебата по този въпрос. Срокът за внасяне предложения за изменения 9 този месец, 6 часа вечерта. Гласуване в комисия на следващото ни заседание този месец. Моля не забравяйте, че имаме две заседания този месец. В пленарна зала, вероятно през месец октомври, ще бъде гласуването. Второто, втората сесия. 13 точка от дневния ред – Предлагам заедно да дискутираме точки от дневен ред 13 и 14, защото те са свързани. Това са становище е, за ИМКО, съответно това е водещата комисия. Първия случай надзор на пазара на продукти. Нашия докладчик е Жорж Куташ. А във втория случай Кристиана, госпожа Кристиана Мускардини не е тук. В двата случая трябва да имаме предвид а, измененията по становищата. Редица пъти вече сме дискутирали тези теми. Е, по въпроса, свързан с е, е, докладчик Куташ, има 19 предложения за изменения, а по доклада на госпожа Мускардини 64 изменения. Разполагате с предложенията за изменения във вашите документи. И така, нека да започнем общото дискусия. Първо, господин Готаш, имате думата, за да въведете и представите вашето становище. Благодаря, господин председател. Позволете най-напред Накратко да ви запозная с предисторията, защото преди е, предишната дискусия знаете, че имаше и почивка. Искам да ви напомня, че всъщност надзор на пазара става все по-важен проблем, защото е, не можем да пренебрегнем нези стоки, които се появяват на пазара, при които не са спазени съответните разпоредби и съответствия. Може би държавите членки не отделят нужните средства и съответно властите в държавите членки не отделят нужното внимание на този въпрос. Това е ясно измерение, на което не бива да пропускаме тъй като Европейския съюз открива, отваря своите пазари за стоки от трети страни в рамките на новите споразумения за свободна търговия. На вътрешния пазар на Европейския съюз се появяват стоки от тези страни и в много случаи не беше възможно да се уточни кой е производителя е, или продукта, който не отговаря на изискванията, от която е внесен и а, също така а, конкуренти от трети страни не отговарят на изискванията на Европейския съюз. Разбира се, не трябва да подкопаваме и а, положителните постижения, но в, крайки, но в а, конкретен случай това са практики, които подкопават а, европейското производство. И сега по отношение на предложението на комисията е, сътрудничество с трети страни, особено у нези, при които има е, преференциарен достъп до вътрешния пазар на Европейския съюз. На второ място, необходимо е в е, хода на преговорите в областта на стокообмана комисията на насочва внимание към всички тези въпроси и на трето място, съответно, митническите власти и другите власти трябва да изпълняват своите задължения а, при а, контрол на стокообмана. Трябва да имаме предвид по какъв начин се засягат интересите на целия Европейски съюз. Комисията трябва да играе още по-сериозна роля при сътрудничеството в тази област, за да може да се гарантира равнопоставеност при режимите на надзор на пазара на продукти Необходимо е да се е, намерят слабите системи в системата на надзор и комисията би трябвало да оцени функционирането на механизма за сътрудничество с трети страни. На следващо място, общо европейска база данни следва да се създаде, което да се координира Европейската комисия, за да се укрепят мерките за надзора на пазара на продукти и разбира се, нужно е да се подкрупят всички тези стъпки от различните стопански организации, социал-економическия комитет, освен това. А сега, по отношение на самите изменения, приветствам всички изменения, които са предложени от колегите, от политическите групи. Повечето от е, измененията въвеждат и нови идеи, които добавят именно още ползи към направеното предложение. Има много отделни абзаци, които се предлагат, така че аз предлагам само две компромисни изменения за сега по първи член и по съображение едно от преамбюла. Но, естествено, ще приема предложенията, които биха направили колегите относно и други възможни компромиси. Списъка за гласуване заедно с компромисите ще бъдат изпратени от секретарията този петък. И на последно място, позволете да благодаря на всички докладчици в Сянка за обменените идеи, за усилията, които вложиха по отношение усъвършенстване на надзора на пазара и регламента. Моля да ме извините, защото трябва да изляза, трябва да участвам в гласуването на економическата комисия, но моите асистенти са тук и те ще отбележат всяко едно ваше предложение. Благодаря ви. Uh, debate, Преди да започнем дебата, искам да ви напомня да ограничим дискусията си до проблеми свързани с търговията. Няма да преминаваме през всички изменения. Редица от тях нямат нищо общо с нашите правомощия измененията към предложенията на комисията ИМКО следва да се направят в тяхната комисия, не тук, така че много ви моля няма да приема а, дискусия, изменения по въпроси, които изобщо не са свързани с търговията. Същото, разбира се, се отнася и до доклада и становището на госпожа Мускардини. И така. Откривам дебата по становището докладчик Куташ. Колеги, имате думата. НП. Grazie, Presidente, Благодаря. Съвсем накратко и слушах много внимателно казаното от, от господин Куташ и неговите предложения. Аз е, подкрепям казаното от него. От името на НЕП ние работихме по някои изменения, ние сме ги предложили и а, е, вярваме, че ще можем да постигнем а, е, компромис, така както а, се изказа и докладчика. Някои от измененията са насочени към по-голяма координация между митническите власти с цел постигане на по-добър надзор. По, посока защита на интересите на потребителите, по-голямо сътрудничество с трети страни и е, усъвършенстване на сътрудничеството между отделните контролни органи. Особено внимание трябва да се насочи към фалшифицирането. Имаме предложения, които ще постъпят от секретарията. Мисля, че този петък ще ще бъдат разпратени, за да може да се постигнат наистина предложения, които ще гарантират по-голяма безопасност за потребителите на стоките и по-добър надзор на пазара на продуктите. Благодаря. Thank you. Um... Нямаше микрофон за председателя. Пол Мърфи. Благодаря на докладчика за доклада. Обсъждахме два пъти. В общи линии съм съгласен с подхода, предложен от Джордж за укрепване, за засилване на механизмите на надзор. Всичко това е свързано с международната търговия трябва да се оцени риска и отвъд потребителите, също така при производителите. И това е една възможност да се откроят опасностите, социалния дъмпинг, нарушаването на правата на работниците. Това трябва да бъде обект на надзора. Също така имам допълнително предложение за удължаване на времето на този надзор от 3 до 5 дена, за да може евентуално да се ам, реагира. Госпожа Деспина Спаньо от потребителски проблеми от комисията. Аз също ще говоря за е, надзора. Благодаря ви за коментарите. За втори път сме в комисията. Приветстваме редица от измененията, свързани с търговските аспекти на това предложение. Много от предложените изменения са насочени е, към повишаване на пазарния надзор. Бихме желали да отбележим информация по отбелязаните изменения. Ще започна с предложенията за онлайн канали, които се разглеждат в измененията. Искам да кажа, че ние имаме предложения, които са насочени към продукти, които се реализират по канали онлайн във връзка с риск за работещите, би трябвало да проверим дали няма при покриване с законите, законодателството за безопасността на работещите, във въпрос за базата на данни относно нараняванията, както беше споменато и на миналото заседание. Искам да ви покажа, да ви кажа, че комисията вече е въвела плана за действие с държавите членки, с обмен на информация. Настояваме държавите членки да работят по този въпрос аз зная, че бизнеса гледа благоприятно на този въпрос. Аз лично не знам дали може да се получи някаква допълнителна полза за търговията. Също така трябва да се отчете капацитета на базите данни. Едва ли ресурсите ресурсите на Европейския съюз ще бъдат достатъчни, за да се организира такава голяма база данни. Приветстваме работата на вашата комисия и с удоволствие ще ви помогнем по всякакъв начин, което е по силите ни. Благодаря. С това приключваме с тази точка. Гласуването ще бъде при следващото ни заседание на 17 септември. Сега по точка 14 безопасност на потребителските продукти. Докладчик по становището е Кристияна Мускардини, която не е тук, но ние непрекъснато се борим за задължителното оказване на происхода на потребителските стоки. Първоначално имаше предложение на комисията това да бъде задължително и за вносни стоки. По-късно се реши, че това е до известна степен несъвместимо с правилата на Световната търговска организация, защото това би могло да се тълкува като дискриминация срещу като вносните стоки. Имаме друго предложение за стоки, които се генерират на вътрешния пазар и този регламент всъщност е в ИМКО, а не в Инта. Следователно това е становище, което изготвяме за ИМКО, виждате измененията. Те са 64. Съмнявам се дали всички те са в рамките на нашите отговорности и правомощия. Аз общо взето който е, бих желал нашите изменения да се ограничат в сферата именно на проблеми свързани с търговията. Не бихме искали да се намесваме е, ние в правомощите на други на други комисии и не бихме искали те да се намесват в е, нашите проблеми. Сега бих желала да дам думата на докладчиците в Сянка, Салваторе, Яколино от НП. Благодаря, господин председателю. Вие казахте много неща за някои от нещата, които, а, за които настояваше госпожа Москардини за категоризирането на пазарите, на стоките в а, държавите от Европейски съюз и в трети а, страни във връзка с безопасността, автентичността, на отделните продукти, изделия. Предложени са знамен, изменения. Аз ще подкрепя много от измененията, предложени от докладчика. Трябва да се окаже защита в рамките на на а, системата, е ЕНП ще направи всичко, което е по силите, за да се получи една последователна система коя, за а, защита на потребителите. От името на социалистите и демократите, господин Лайхтфрид, до измененията предложени от госпожа Москардини, можем да приемем. Мисля, че липсва тук нещо и може би това е свързано с, с продажбите по интернет, онлайн. Това е балансиран текст, нямаме много проблеми. Аз мисля, че може би някои от компромисите могат да бъдат заличени и да бъдат намалени по брой, тъй като те не са съвместими с работата на Инта. Председателят не говори в микрофон. Отново комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря на почитаемите депутати. Приветстваме предложението, така както е изразено в становището на докладчика. Виждаме, че комисията съсредоточава вниманието си върху про... проследимостта на продуктите, безопасността. Ние също насочихме работата си към създаването на практични правила, да не се обременяват потребителите. Надявам се, че ще можем да работим заедно с докладчик и с, с докладчиците в сянка, за да се отговори на предложенията във връзка с страната на происход. Мисля, че трябва да се постигне баланс между проследимостта, и отбелязването на происхода. Това беше най-обсъждано във всички комисии. Вие като комисия, занимаваща се с търговия, знаете по-добре от всички, че това не е нова разпоредба, съществуват много други юрисдикции. Европейските потребители трябва да посочат происхода. И приветстваме подкрепата за тази част на проектотекста и раз... общия текст, свързан с тази разпоредба. Това беше всичко, което исках да кажа. Оставаме на ваше разположение и ще се радваме да можем да помогнем. И с това, казва председателя, приключваме обсъжданията по втората точка. Гласуването отново ще се проведе на следващото ни заседание на 17 септември. Но ще проверя също така допустимостта на измененията. Както посочих в началото на заседанието, точка 15 е оттеглена. Преминаваме към точка 16. Това е презентацията на комисията на работен документ за търговия и най-тежките форми на детски труд. Както знаете, това ни тревожи а, и се занимаваме с това, с което се гордеем. Работили сме също така по проблема с детски труд в а, а, памуковите плантации, говорихме за трудовите лагери в Лаогай, говорихме за Бангладеш, отново става дума за проследимост на тези практики, които бяха в центъра на нашата дискусия. Ние трябва да се борим срещу различните форми детски труд. Приветстваме комисията е, приветстваме казаното от комисията от госпожа Моника Хенгсайк. Тя ще представи комисията има думата. Благодаря ви, господин председател, за това, че ми давате думата да представя работата на комисията, работният документ, най-тежките форми на детски труд. Може би да напомня съвсем накратко историята. Този работен документ е, следва след един подобен документ от 2010 година. Това проучване даде всеобхватна картина на проблема и действията на Европейския съюз. Също така отрази и е, търговските аспекти, но без особено подробности. В последващата дискусия, в съвета и в заключенията на съвета, ние бяхме помолени да разгледаме по-задълбочено как може да се свърже търговията с най-тежките форми на детски труд, да се занимаем с тази тема и с международния опит по въпроса. И мисля, че с представянето на този работен документ можем да ви предоставим резултатите от нашата работа. Ясно е, че Европейския съюз се ангажира с премахването на най-тежките форми на детски труд. Нашата дейност се ръководи от основните правила и хартата за основните човешки права, защищават децата, от опасен и вреден труд. Търговската политика трябва да отчете всички тези проблеми. Работният документ представлява рамка, в която трябва да се разглежда този сложен въпрос. Описва се подробно детския труд, е, международния опит, работата на международните организации, по-специално ЮНИЦЕФ, е, междунар... Е, Световната банка, проведохме симпозиуми. Предоставена е широка библиография, емпирични знания по въпроса, обзори на сегашната политика политика на Европейския съюз по въпроса не се правят препоръки, защото това е работен документ и е емпирично проучване. Повечето проучвания, които сме разглеждали, не разграничават между детски труд и най-тежки форми детски труд. 55% според МОД могат да се разглеждат като най-лоши форми на детски труд Като разглеждаме е, конкретно най-лошите форми детски труд, анализа се съсредоточава върху опасния труд. Това представлява 90% от детския труд, защото това може да бъде свързано с е, нормална економическа продукция и търговията докато другите дейности са по-пряко свързани с престъпна дейност, а не непременно с търговията и производството. В тенденциите се наблюдава ясно намаляване, недостатъчно бързо обаче, на детския труд през последното десетилетие. Данните са за 2008 година и следващите години. Детският труд намалява. Това добре се вижда в Азия. За съжаление обаче ситуацията е още твърде сериозна в Африка, на юг от Сахара за различните сектори. Селското стопанство е най-засегнато от детски труд. Там обаче е много трудно да се проследят и да се идентифицират тези проблеми. 26% в услугите и само 7% в производството. Макар, че съществува положителна тенденция, проблема остава. А, проблемът а, днес е, че около 7% в света все още работят в опасни условия. Не на последно а, място по значение. Това е свързано с економическата криза, с МОД. Проведохме консултации и през септември ще разгледаме конкретните подробности. Следователно, програмата ни кара да разгледаме причините. Липса, до, липса на качество, достъп до качествено образование, културни аспекти. Във връзка с търговията, нашето заключение в документа е, че а, 5% от най-лошия, най-тежкия детски труд е свързан с търговията повече а, международна търговия се оказва, че води до по-малко детски труд, децата а, биват извеждани от пазара на труда. Ограничените на труда не решават а, причините за детски труд. Може да има преместване в други региони, може да има облегчаване на бедността. Въздействието върху децата е разгледано от международни организации като МОД и УНИЦЕФ и там се посочва, че ако се въведат търговски ограничения, ситуацията ще се влуши, а няма да се подобри. Следователно Европейски съюз може да продължи да прилага своя подход за изкореняване на най-лошите форми на детски труд. Ние работим по основните причини, че с помощ, с финансови альтернативи, диалог с правителствата за налагане на трудови стандарти, естествено корпоративна отговорност. На второ място борба срещу бедността. Търговската политика на трето място трябва да бъде основана на стимули. Двете конвенции на МОД, занимаващи се с деца, са основни. Е, конвенции на МОД, е, упоменати в GSP, е, с цел упражняване на натиск върху правителствата, които използват детски труд. И заключението в документа че в съответствие с други преки документи определено виждаме, че имаме роля която може да играем във връзка с детския труд в дългосрочен план, но това няма да бъде само чрез търговски ограничения. Да спомена за малко в Афганистан. Вие говорихте за памук. Просто искам да се възползвам от възможността. Въпросът, който ни задават какво ще правим като последваща дейност от страна на комисията, ще продължаваме да работим с държави заедно с МОД, за да се подобри ситуацията. И новините, които получихме тази сутрин за сближаването на отношенията между МОД и Узбекистан е насърчително натиска, който се упражнява, включително и чрез вашата парламентарна комисия, бяха важен фактор за пробива, който се получи. Ще изпратим мисия за а, а, събирането на реколтата от памук. Както си спомняте, ние поискахме за доста поискахме остъп, достъп през 2010, 2011 и 2012. Узбекското правителство до този момент обаче не е, беше готово да отговори. Комисията ще направи всичко, за да може да организира мисия в о, о, Узбекистан. Направихме семинар в Ташкент през 2012 година. На тази година, на тази годишната международна конференция по труда бяха обсъдени тези проблеми. Узбекските власти след конференцията това лято организираха кръгла маса през юли за техническото сътрудничество, на която присъствах посланниците на Европейския съюз и в резултат на това имаше диалог, ще има мисия наблюдатели, която ще види дали наистина е премахтан детския труд и това ще бъде в цялата държава. Естествено, трябва да очакваме и да, да изчакаме да видим какви ще бъдат резултатите, каква ще бъде последващата дейност на правителството. Но все пак това е един пример как се прилагат различни средства, различните търговски мерки и как те могат да бъдат използвани за подобряването на ситуацията. На последно място не е по значение, искам да спомена конференцията по детския труд в Бразилия, която ще се проведе през октомври. А подобно на конференцията, проведена в 2010 година в е, Хага, но а, във връзка с а, стандартите трябва да се види как търговската политика ще може да се използва, да се подобрят а, стандартите. Благодаря, казва председателя. Исках да коментирам въпроса с е, Узбекистан. Там парламента изигра ключова роля да упражни натиск върху комисията. Отказахме е, да подпишем споразумението, ако няма положителни резултати в е, тази страна потвърждавам, че получих е, писмо от Генерална дирекция търговия, която ни е, информира за състоянието. Е, писмото е в съответствие с вашите думи ще има мисия през септември и по време на събиране на реколтата за оглед на положението, свързано с детският труд. Разбира се, ние абсолютно приветстваме това, защото става е, дума и за един пример как парламента може с твърда ръка да иска от е, комисията да направи нещо. Сега давам е, думата на депутатите от нашата комисия да зададат е, въпроса на, въпроси на комисията. И все пак нека публично да изкажа съжалението си, че е, немалка част от депутатите напуснаха заседанието и съжалявам, че не всички политически сили в момента са представени тук. Определено смятам, че това е, е предмет който, тема, който трябва да се коментира. Политическите групи трябва да направят така, че да имат представители на заседанието в е, момента, в който ние обсъждаме толкова важна тема и когато говорим така, че ни чува целият свят. Е, става дума за важни политически е, въпроси координаторите трябва да изиграят своята роля, да направят така, че политическите групи да имат поне един представител на нашето заседание. И искам вашата политическа помощ да предадете това мое послание. Наистина, изключително, изключително много съжалявам, че се случва това. Давам думата на колегата Ланге. Благодаря, благодаря и за така ясно изказаната позиция. Въпроса с детският труд има сериозно отношение към нашата търгов... политика, търговска политика защото ние не можем да се ангажираме в търговски взаимоотношения, когато е, обект на търговия са стоки, произведени с детски труд. А какви са причините за детския труд? Дали това е бедност или други? Това е отделен въпрос. Въпросът е, е какво прави съответната държава. Дали тя толерира детския труд, дали активно го приема като факт, дали провежда мерки да противодейства. Тоест, въпрос е как ние оценяваме е, дейността в тази област на съответните страни. Освен това, диалога с бизнес средите в Европа, за това си мисля, той не е достатъчно конкретен. От години се поставя тази тема, но всъщност не е ясно как точно комисията си взаимодейства с бизнес средите, за да се противопоставя на тази практика. Освен това, би следвало да има съответни санкции или стимули, примерно включване в схемата за търговски преференции. В момента търгов... комисията ще постави подобни изисквания в споразумението с Пакистан, където детският труд е все още проблем. Добре е, че с Узбекистан има известен напредък. Добре е, че парламента упражни натиск, за да има някакво движение. Добре е, че Международната организация на труда е провела изследване, но се носят слухове, слухове е, че емисията на МОД е, се срещал единствено с представители на правителството и всъщност не, е, не са проведени независими срещи с представителите на гражданите в Узбекистан. Интересно ми е какво има да откаже комисията по този въпрос. Пол Мърфи, заповядайте. Благодаря на комисията за презентацията. Много се радвам, че и Европейския парламент се ангажира с темата. Много неща могат да се обсъждат. Е, много интересна информация се съдържаше в презентацията и тя може да бъде интерпретирана по различен начин. Първият ми въпрос е, е защо защо се обръщате само към една форма от, от, на детски труд. Не, не засягате въпроса за проституцията, държането в своего рода робство, търговия с наркотици. Разбирам, че става дума за детски труд в опасни условия и така нататък, но въздействието на практиките на проституция сред децата, принуждаването им да работят в условия на робство и така. И не. Има много силно значение към неравнопоставеността и последиците за обществото. Сега комисията твърди, че е, първи тези форми на детски труд са много по-редки и не са свързани с търговията. Но ако погледнете какво се случва в света, в е, Мексико, зоните за свободна търговия, а и в много други части на света, е, там където има зони за свободна търговия, там има и, е, и проституция, принудителна детска проституция, детско използване на децата като робски труд. Същото се случва и в минодобивната индустрия. Примерно в Мексико в началото на 90-те години е имало практика да се убиват млади момичета, които са били принудени да проституират. Това също има своите отражения в обществото. Трябва да обсъдим и подобни неща. Освен това се твърди, че е, само 5% от детския труд има отношение към международната търговия, но мисля, че това е само върхът на айсберга. Мисля, че а, е, огромна част от детския а, е, труд а, отива в а, а, замеделието и то подкрепено от помощи. Много е, в замеделието за основни хранителни е, продукти деца е, се занимават с това, за да могат да, изхран, да се изхрани семейството. Тоест децата не отиват на училище, а се опитват нещо да произведат, за да се изхрани семейството, защото родителите получават минимално заплащане. А, а защо? Защото капиталът в този, тези страни има практически достъп до почти е, безплатен е, труд. Е, плаща се минимално за производства, които после биват изнесени. И целият цикъл се повтаря. като общо комисията като цяло приема, че свободната търговия е равнозначна на економически растеж, а економическия растеж е равностачен на това, че се справяме с проблема с детския труд. Обаче, е, в действителност нещата не са така директно свързани. Дори да има економически растеж, не може да се каже, че е, проституцията сред децата или работата им в е, много тежки условия изчезват. Имаме достатъчно примери че економическия растеж всъщност води до голяма разлика в разпределението на доходите. А именно разпределението на доходите в обществото е много по-ясен показател за това какво се случва там. Много по-ясен показател от брутния вътрешен продукт и темпа на растеж на економиката. Та, въпроса ми е, комисията не смята ли, че трябва да се разгледат и другите видове детски труд и отношението на този труд към международната търговия и също така не следва ли да се включи при анализа на взаимоотношенията на тези явления с международната търговия и на разпределението на доходите? Председателят. Сега търговията не е източник, но тя може да бъде част от решението за борбата а, срещу използването на детски труд. Това именно се случваше и в Узбекистан и в Бангладеш, където ясното противопоставяне е, на подобни практики може да доведе до подобряване на положението. Европейският съюз е, определено е водещ в е, борбата с детския труд посредством инструментите на търговията. Въпросът е, че не вършим достатъчно много в това отношение. Парламента безспорно, безспорно е в първите редици както си личи и от случая с Узбекистан. Но трябва да си зададем въпроса, вършим ли достатъчно. В момента МОД е формулирала цели за елиминиране на детския труд до 2016, т.е. до след 3 години. И ние не сме сами в света, но ние имаме политическа тежест в света, имаме своите конституционални задължения и за това не бива да забравяме тези си задължения. Така че въпросът е по-скоро не е, не следва ли да вършим още повече за постигането на целите на МОД и а, мога да подкрепя вашата бележка, че един от най-важните лостове, които имаме, са търговските ни преференции. Създадени било то с търговски споразумения или посредством двустранни преговори и преференциални схеми. Времето, историята е показала, че само заплахата, че ще се оттеглят подобни преференции, понякога е достатъчна дори да се предприеме нещо по този въпрос. И в такъв смисъл обаче се мисля, а, дали пък не се ограничаваме а, е, твърде много, като използваме само този лост, т.е. заплахата да оттеглим преференциите. Не е ли а, е, редно а, е, да използваме този лост а, по-често в а, превентивен план? А, разбира се, не бива и да злоупотребяваме с е, подобни е, механизми и лостове, т.е. с е, празни заплахи, но комисията сигурно трябва да преразгледа подхода си. Давам думата сега на комисията. Благодаря. Благодаря много на членовете на комисията за толкова интересните коментари и въпроси. Ще се опитам да отговоря на въпросите един по един. дали сме оглеждали е, ролята на държавите? Не, е, не сме правили е, подробно проучване в това отношение, но когато влизаме в търговски отношения с определени страни, сме наясно кои от тях имат подобни практики. Специално в Узбекистан беше ясно, че държавата е водеща в това отношение, както е водеща в е, в економиката има страни в Африка, примерно, правителства, които открито толерират подобни е, практики, но разбира се не, е, не го правят по организиран начин. Не сме обаче правили подобен анализ в нашия доклад. По отношение на схемите за преференции и общите преференции плюс и Пакистан. Добре е, че имаме тази схема, система за общи и преференции и въпроса защо се дават подобни преференции е, отговорът му е, че защото страните са бедни, и имат нужда от определени условия, за да се провежда а, търговия. Ни, там, а, разбира се, поставяме изисквания за спазване на основните принципи на МОД и човешките права. А, необходимо е, разбира се, да се спазва закона и е, можем да упражняваме повече политически натиск. А схемата за общи преференции плюс, тя е много различна. Тя всъщност дава допълнителни преференции, но там критериите са по- строги. За да може е, страната да се присъедини към тази схема, тя трябва да подпише съответните конвенции и да ги прилага. И след като се включи, а и преди да се включи в схемата, е, те поемат е, задължения, че след ратифицирането на конвенциите те ще ги проведат в законодателство и ще ги спазват на практика, ще има е, регулярно отчитане и възможности за надзор. Факт е, че в Пакистан има проблеми с детския, проблем, е, с детския труд и ние се позоваваме на докладите на съответните органи за надзор и не считаме, че задълженията по, а, на Пакистан се изпълняват. Но Пакистан не е подписал съответните конвенции и смятаме, че когато те е, направят това, ще има много по-голяма възможност да се упражнява натиск на тях. Тоест, следва да се очаква те да приемат конвенциите, да влязат в схемата за преференции плюс, за да може да се очаква от тях и повече. И стигам до въпроса дали е, търговията води до растеж и после се създава бедност. Е, въпросът е много сложен. Ние имаме съобщение за развитието на търговията и развитието на националната економика, за, както и за разпределението на доходите, но е, тези проблеми са главно е, проблеми на страната. Защо не се занимаваме с е, опасните условия на труд? ясно обяснено в нашия доклад. Разбира се, че има и други е, по-лоши форми на детски труд и експлоатация, но в е, нашия доклад в края на кращата се опитахме да формулираме един ясен въпрос, на който да предоставим и достатъчно е, емпирични данни и анализ безспорно връзката е много по-пряка. Корпора... Стратегията за корпоративна социална... социална отговорност се базира на доброволно ангажимент от дружествата. Аз работя с ОИСЕ Организацията за економическо и соци... Е, развитие и сътрудничество в Европа. Е, работя с е, Human Rights, с други организации и има ясни указания как е, бизнес средите могат да се възползват от инструменти за спазване на човешки права. Ние ще продължим да работим с международните организации, за да ангажираме нашите компании по е, темата спазване на човешките права. По отношение на мисията е, за мониторинг на МОД, Знам, че е имало споразумение за това какви ще са, какъв ще е мандата на мисията. Спазани са международни стандарти. Имало е изисквания да им се предостави съответния достъп а пък и да няма пречки за достъп до съответните обекти. Салаврайте. Благодаря. Ако има успех по случая с е, Узбекистан, наистина ще трябва да празнуваме. Това е края на точка 16, 17 точка дейности на група по мониторинг, както обикновено разполагате с е, кратка информационна бележка относно състоянието на нещата по групите и съответните за задания Канада. Докладчика не е тук но знаем, че обмена на становище е, се е случил с главния преговарящ относно основните преговори 27 юни. Искам да ви напомня само. А, господин е, Стачния е тук. Да, имате думата, господине. Благодаря, господин председател. Е, радвам се, че съм тук пред вас. Надявам се, че, се, е, че ме видяхте. Излязах от заседанието на бюджетната комисия и дойдох и слушах предишната точка. Просто исках да присъствам относно а, е, разговора, който водим. Сега съм докладчик по въпросите свързани с Канада, както казахте преди малко. А, е, преди а, лятната вакансия ние имахме едно заседание, на което имаше широко присъствие. Нямаше много изненади, както колегите ми, които присъстваха, така както и у нас, които следят развитието на нещата. Знаят, че всичко е в сладко-горчивата гама, нещата върват бавно, постепенно, ежедневно следя нещата Хубавото е, че все повече и повече чувам, че има оптимистични изрази, особено от е, премьерския кабинет, е, министър-председателя е, Канада. Наистина, сега съм повече оптимист, отколкото бях по-рано, но вече два срока пропуснахме един, който би ни позволил на нас на парламента да приключим СИДА до края на месец юли следващата година. И другото нещо, по което наистина се надявах, че ще постигнем споразумение, защото комисията би излякла ползи, ако се приключи това споразумение по-рано. Знаете, че водим една предварително заседание – Надявам се, че ще можем да го проведем през месец юли. Надявах се, че е, ще, е, че можеше споразумението да бъде приключено до юли, но не се случиха така нещата. Става въпрос за смейското месо и говеждото от една страна, от друга страна обществени поръчки – особено в фармацевтичния сектор. Има някои по-маловажни въпроси, които биха могли и би трябвало да бъдат разрешени, но това, което чувам от вас, но особено от Канада и от кабинета на министър-председателя, като че ли омалуважава този въпрос. В крайна сметка проблема може би се разрешава, може би ще видим края на тунела, но аз ще бъда изключително щастлив, ако можете да дадете информация в тази посока. Както вече казах, два срока са пропуснати вече, но се надяваме, че в крайна сметка споразумението ще се увенчае с успех максимално скоро. Благодаря. Yeah, you are right. Да, прав сте. Много месеци очакваме приключването на това споразумение. Да се надяваме, че скоро ще получим добра новина от преговарящите. Централна Азия. Имате думата. Да, благодаря, госпожа Келер. Проведохме е, две заседания преди почивката, 29 май, първото заседание Узбекистан. Разговорихме с посланника на Узбекистан и съответно с представители на комисия, е, на Европейската комисия. Посланникът е, заяви, че от 4 години сериозен напредък вече е на е осъществен. Това е един поетапен е, напредък. Е, това е първата страна от производителите на помок, които ратифицират конвенцията на МОД, така че те заявиха и своето желание, ангажимент да контролират събирането на памук. След това бе ни обяснено, че системата на МОД за водене на диалог функционира по конкретен начин – е, по отношение на информацията, липсата на информация наистина може да ни доведе до положение, което сме стигнали при разискванията по-рано по тези изходни въпроси с Колумбия и Гърция, но в крайна сметка се настояваше Узбекистан да не попада единствено само като основна точка в хода на диалога. Комисията от своя страна изказа убеждението си, че Сътрудничеството на Узбекистан с МОД е от изключително голямо значение и комисията не би трябвало да бъде принудена да изпълнява системата от преференции. По отношение на нашата мисия за наблюдение, можем да кажем, че на 15 септември в Узбекистан би трябвало да започне мисията на МОД. Внимателно трябва да следим събитието в Узбекистан. След това, следващото задание, 11 юли, е, Казахстан. Посланник е, беше поканен, също представител на комисията и госпожа Рача от е, Организацията човешки права. Както знаете, Казахстан е основен партньор на Европейски съюз Централна Азия и ние сме свързани с споразумение за сътрудничество с тях и е, това споразумение трябваше да се обнови. Преговорите започнаха, но както знаете, нещата са до юли 2012 година. След това председателя Баросо бе посетил Казахстан Казахстан и изрази своя ангажимент за ускоряване на преговорите. Това беше дискутирано в групата за мониторинг и посланника заяви, че той настоява да се запази суверенитета на Казахстан и е, че не би желал да има външна намеса по въпроси, свързани, например, с е, човешките права. Освен това, заяви, че Казахстан е разочарован от предложенията, които се правят от Европейския съюз по отношение на споразумението за сътрудничество и заяви, че не трябва да бъдат е, обвързани с европейско законодателство. През месец октомври предстои следващото заседание, а търговските преговори ще станат факт след членството в МОД, което е доста осложнено от положението, свързано с взаимоотношението Митническия съюз Русия, Казахстан, Беларусия. Дискутиран му бе положението за правата в Казахстан. Това е част от взаимоотношенията ни с страната. Имаше много критики, които бяха отправени от различни участници в нашето заседание и други проблеми, които бяха засегнати, бяха липсата на прозрачност в нефтения сектор и правилата, както вече казах, по отношение на във връзка с, с споразумението. Разбира се, колеги, които присъстваха, са добре дошли да се изкажат, ако желаят. Благодаря. САЩ много активна е тази група, предвид преговорите, които се водят с САЩ Имахме две заседания. Трябва да ви напомня, че по време на преговорите проведохме заседание преди и след основните, основната дискусия. Първо, за да предвидим какви са основните цели на Съюза, а по-нататък вече искахме да направим оценка на онова как са преминали е, преговорите. Комисията беше прояви голямо сътрудничество в хода на а, преговорите. Главният преговарящ беше там. Всички заседания протекоха с участието на председатели на няколко комисии, които проявяват интерес в хода на преговорите както разбира се и ръководителя на делегацията по Европейски парламент САЩ. Изпълняваме нашите задължения за следене развитието на преговорите по това много важно споразумение. Основното послание е, че кръга от преговорите протече така, както бе очаквано – бяха обсъдени всички значими проблеми. И втория кръг ще се проведе в Брюксел през месец октомври. В момента в ход е подготовката. Обменя се, отменят се електронни съобщения, ще има и, и също така се провеждат видеоконференции. Мисля, че и двете страни проявяват желание да се ускорят преговорите по този въпрос. В близко бъдеще, предстоящите седмици, делегациите на САЩ ще бъде тук, на Камерата на представителите е, е, също с представител на комисията, която има правомощия по комисията. Поканени са тук. Ще участват именно в тази група. Съвместно заседание с групата по мониторинг. Знаете, че тези заседания са открити е, за членовете на комисията. Всички от вас, които проявят интерес, са добре дошли да участват в това заседание. И по този начин Искам да кажа, че под, е, имахме посещение също така в Вашингтон тази година. Безпредседентен, безпредседентна стъпка, изключително добра, полезна проява. Това е чудесна възможност да върнем срещата. Русия знае, че 4 септември е проведено заседание, за да се проведат разговори по отношение а, рециклиране на гориво, рециклиране на автомобилни части, компоненти. Знаете, че това е една тема, която е изключително голямо значение и бе повдигнато бе изразено желание от страна на Европейския съюз да се проведе подобно заседание с подкрепата на СТО в да се насочи вниманието на дискриминаторните мерки, които се провеждат именно Русия в тази насока. Особено след приемането им в СТО. Пол Мърфи имате думата за Азия. Да, проведохме първото заседание на 10 юли точно преди а, летните а, почивки. Две въпроси. Бангладеш по отношение на избухналите пожари в фабриките и втория въпрос свързан с кандидатурата за статут GSP+. Така че по първия въпрос Бангладеш – Редица инициативи бяха проведени след пожарите, след срутването на сградата. Тристранен план на МОД съществува също така и споразумение за противопожарна безопасност на сградите в Бангладеш. Европейските фирми, дружества, също така американските, се присъединиха към това съглашение. Разбира се, при два дена Два дена преди нашето посещение имаше конкретна инициатива, стартирана от комисар Дехукт който създаде тази инициатива с цел обръщане още по-голямо внимание върху безопасността и мерките за безопасност, имайки предвид останалите стотици фабрики в Бангладеш. Това са изключително важни мерки, само няколко примери, но след това инспекторите по труда ще поемат съответно функциите си, за да могат да проверят ситуацията. Надявам се, че ще има и много интересна дискусия в последствие. Комисията по-нататък получи кандидатурата от Пакистан и Малдивите по отношение на ГСП+. Процедурата в известен смисъл е в ход. Нещата се обсъждат, както знаете повечето от вас, предполагам. Комисията обединява различни държави чрез делегирани актове и парламента получава в последствие тези делегирани актове, така поне както разбирам се развиват нещата. Що се отнася до следващите ни дискусии, онова, което следва е заседание на за Бангладеш – и съответно посладника на Бангладеш, както ще има и други поканени, може би след две седмици, след което ще бъдем в състояние да проведем заседание с други заинтересовани е, страни. Също така ще подходим по GSP+. Island, е, Тайланд. Господин Прост беше докладчик там. Групата за мониторинг на Тайланд е, е, имаше учредителното си заседание в началото на юни, обсъдих е, споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Тайланд. Това беше последният етап на преговорите с азиатските държави и държавите членки на АСЕАН. Според моята информация, много положителна дейност. Накрая Метин Казак за Япония. Благодаря, господин председател. Мина време от предишната група за мониторинг за Япония. Искаме да докладваме, че се събрахме преди лятната отпуск Обсъдихме първия а, кръг, а, както с а, господин Мауро Петручионе и, госпо, и с посланника на Япония. Посланието беше положително, насърчително относно перспективите на преговорите. Втория кръг приключи непосредствено преди лятната вакансия. Това беше конструктивен кръг, макар че се откроиха някои проблеми във връзка с тарифите и държавните поръчки. Имахме много плодотворна размяна на мнение с представители на два важни аспекта организацията на а, ЖП е и на а, автомобилния сектор. Във връзка с а, тези преговори беше интересно да отбележим, че независимо от а, много силните резерви, които имаха и двете промишлености по отношение на тези преговори, сега в момента а, имаме, сме свидетели на малко по-положителен подход, особено във връзка с нетарифните бариери и нашата група по мониторинг ще продължава да следи много отблизо преговорите и много се надяваме, че Япония ще изпълни ангажимента по отношение на нетарифните бариери още на ранен етап. И също така трябва да имаме предвид, че Япония се съгласи да се присъедини към преговорите за Транспасифика. Ще продължаваме да следим отблизо онова, което ще изпълни Япония в тези много чувствителни и деликатни сектори в следващите преговори. Благодаря. Това е края на тази точка. Искам да ви кажа, че трябва да оценим решението за създаването на групи по мониторинг и за да изпращаме наблюдатели. Моята оценка е много положителна изпращаме докладчици, които са готови да се ангажират с експертите, с политически отговорни лица. И всичко това беше много полезно за подобряването на нашата ефективност и ефикасност, с възможността ни да се ангажираме с партньори, с комисията и други заинтересовани лица. Следователно, всъщност беше и за мен възможност за децентрализация. Имаме постоянни докладчици, които приемат различни лица, не трябва аз да ги приема, мога да помоля докладчиците. Благодаря ви. Мисля, че това беше много положителен опит но в крайна сметка трябва да имаме по-широк поглед върху тези неща, да оценим опита, защото може би ще бъде полезно това и за други комисии, тъй като се създава прецедент, много творчески, много оригинален. И а, с наближаването на края на нашия парламентарен мандат. Време е да извлечем поуки. Няма нищо по точка разни. Следващото заседание е на 16 и на 17 септември. Първото заседание 16 е септември в 3 часа след обед. Благодаря ви, закривам заседанието.